Chers колега. Скъпи колеги, добър ден. Предполагам, че повечето членове на комисията вече са в залата, така че откривам заседанието. Целта на нашето заседание е да учредиме бюрото на е, Комисията за разследване на измерване на емисиите в автомобилния отрасъл ще избереме председател и заместник председател съгласно членове 198 и 204 от правилника за функциониране на парламента. Първо избираме председателя, а след това заместник председателите. тук има постоянни заместници, които са посочени от политическите групи и заместват постоянните членове. Госпожа Клун замества господин Вим Вандеркамп. Госпожа Деагиар е, се замества от господин Гамбюс за НФТ. При социалистите и демократи Масимо Палучи е заместен от господин Данти и Георг Майер се замества от господин Бургезио съгласни сте с тези промени. Носите ли си картата за гласуване, ако се наложи да използваме електронно гласуване и така имаме ли кворум, имаме повече от 12 присъщащи, значи имаме кворум, а сега ще съобща кои са евентуалните кандидати за председателство. Има ли допълнителни кандидатури? Благодаря, госпожо председател. От името на социалистите и демократите бих искала да предложа Катлин Фамбран за председател. Има ли други предложения? Господин Каринч. Благодаря, госпожо председател. В духа на нашата работа и с, в дух на сътрудничество. Ние не възразяваме госпожа Фамбран да бъде предложена за председател на тази комисия. но ние ще се опитаме да а, избегнем а, духа на а, несътрудничество и а, преследване на вещици срещу автомобилния сектор. Европа има нужда от работни места, от индустрията, така че ние ще трябва да бдиме, защото да има равновесие между това развитието на индустрията и околната среда. Значи от името на социалистите е представена кандидатурата на госпожа Фан Брент. Съгласна ли сте? Съгласна съм, госпожо председател. Кандидат Дюмон Рампли. Кандидата е по кандидатката е попълнала декларация за финансови интереси, така че преминаваме към избора. Имаме един кандидат, така че ви предлагам да избереме кандидата чрез аплодисменти. тъй като не бе поискано тайно гласуване. Аз поздравявам госпожа Сан Брем. Тя бе избрана бързо и с мнозинство. Много ви моля, елате да ме заместите, тъй като Good morning, uh, dear colleagues. Um, not... Добро утро, колеги. Няма да се изказвам. Искам да изкажа обаче своята благодарност за подкрепата на всички политически групи. Искам да успокоя колегите от НП, но и другите колеги от другите партии в тази толкова важна комисия, анкетна комисия, че ще работя в дух на сътрудничество с всички в бюрото, с координаторите и с всеки депутат. За да може тази анкетна комисия в крайна сметка да бъде логична и да си свърши работата. Обедена съм, че тази комисия може да работи ефикасно, може да постигне своите цели за да гарантираме в крайна сметка, че в бъдеще европейското законодателство ще се прилага по-добре. Преминаваме към избирането на заместник-председателите. Както вече беше казано, имаме кворум. Не мисля, че нещо се е променило по отношение на подгласниците. Искам да попитам, кой е кандидат за поста на първи заместник председател, господин Каринч. Благодаря, госпожо председател. От името на НП искам да номинирам Иво Белет. Благодаря. Господин Белет, приемате ли тази номинация? Приемам, казва господин Белет. Има ли други кандидати от други политически групи? Няма. Можем ли тогава да изберем господин Белет чрез акламации? Иво, if you could join me up. Иво, моля те да се присъединиш към мен. Можем да се говорим и на холандски, но само ще влушим положението. Well, it's Flemish, but... Um... Фламандски бих казал аз. Okay, then I can go to the election. Да преминем към избора на втори заместник председател. Има ли кандидат господин Хенкел? От името на ЕКР искам да номинирам Марк Демес Макер. Господин Марк Демес Макер. Съгласен ли сте? Приемате ли? Да, казва господин Демес Макер на холандски. Има ли други кандидати от други политически групи? Можем ли да изберем господин Демес Макер чрез акламации? Благодаря ти, Марк присъедини се към нас. Това пречи на фламандския парламент. Естествено, не сме в рамките на естествената коалиция в парламента на Фландрия. Може би в бъдеще. А, а, да... Марк Литър. Can I now move? Да преминем към избора на трети заместник-председател. Има ли кандидатура? Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Обединената левица иска да предложи Катерина Конечна, за да има равенство на половете и на езиците. Не говоря на нейния език, за съжаление. Съгласна ли е госпожа Конечна? Да, има потвърждение. Има ли други кандидатури? Няма. Нека да изберем госпожа Конечна чрез акламации. And please join us. Um... Моля да се присъедините към нас. Absolutely. <laughs> Okay, can I go for the election of the last... Може да преминем към избирането на последният четвърти заместник председател на нашата комисия, господин Екалт. Добро утро, добро утро. Добре е, че има толкова нидерландско говорящи сред вас. Ние от зелените предлагаме Карима Дели за четвърти заместник председател на тази комисия. Госпожо Дели, приемате ли? Да, госпожо председател, приемам. Има ли други предложения? Не виждам. В такъв случай нека да изберем госпожа Дели с акламация. Well, colleagues, um, amazingly smooth. Скъпи колеги, изключително гладко премина избора. Разбира се, заповядайте и вие сред нас. Um, Скъпи колеги, единственото, което ни отдалечава от една хубава чаша кафе са съобщенията на председателя. Следващата ни среща ще се проведе във вторник на 22 март от 15 часа до 18.30. Координаторите и бюрото ще определят дневния ред за нашите заседания до края на годината. Много работа ни очаква през следващите седмици, защото ще трябва да определим метода ни на работа, да помислим кого да поканим и така нататък. Разбира се, работата ни се променя заедно с времето, което минава, но следващата ни среща ще се БВД на 10 март в Страсбург във вторник 10 часа малко преди да гласуваме. Разбира се, секретарята ще информира всички ви за точната дата и точния час, но може все пак да имате предвид, че първата ни среща ще бъде на 22 март. Най-напред ще обсъдим начина по който да работим в нашата анкетна комисия. До тогава ще имаме и конкретни предложения. I, yeah, the, of course, uh, to be able to say... Да, разбира се. За да може да започне срещата с координаторите, е важно всяка политическа група да посочи кой ще бъде техния координатор – моля да уведомите секретарята. Ще бъде любезно от ваша страна, ако уведомите и мен. Благодаря ви още веднъж. Ще се видим на 22 марта.